Преминаваме към гласуването. Кой е за изменение 104? За, против, въздържали се. Девети се. Девети компромис приема се. Десети компромис за, против, приема се. Единайсти компромис за против, въздържали се, приема се. 12 компромис за против, въздържали се, приема се. 13 компромис за против, въздържали се, приема се. 14 компромис за против, въздържали се, приема се. 15 компромисно за против, въздържали се, приема се. 16 компромисно изменение за против, въздържали се, приема се. 17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 Приема се. 24 компромис за, против, въздържали се. Приема се. Изменение 210 за, против. Приема се. 25 компромис за, против. Приема се. Изменение 216 за, против. Въздържали се. Отхвърля се. 217 за против. Отхвърля се. 218 за против. Приема се. 220 за проверка. 218. Die Abstimmung ist geschlossen. Тайна гласуването. 26 61, 26 220 прием, 219 отхвърля се, 26 компромис. За против приема се. Изменение 226 за против отхвърля се. 227 за против приема се. 28, 228 за против въздържали се, отхвърля се. 229 за, против, въздържали се, приема се. 230 за, против, приема се. Компромис 27 за, против, приема се. 238 за, против, отхвърля се. 239 за, против, отхвърля се. Компромис 28 за, против, приема се. 246 изменение за, против, е, приема се. 247 за, против, въздържали се, отхвърля се. 248 за, против, отхвърля се. 249 за, против, приема се. 250 за, Какво става? 249. За. Прието е. 249. Проверка. Край на гласуването. Enthaltung. 250 приема се. 251 за проти, въздържали се, проверка. Не, отхвърля се. 252 за против, приема се. 253 и 4 за против. Въздържали се, отхвърля се. 255 за против. Приема се 256 за, против. Приема се 257 за, против. Приема се 258 за, против. Отхвърля се 259 за, против. Въздържали се. Приема се 261 за, против. Отхвърлят се 262 за, против. Приема се 263 за, против. Въздържали се. Отхвърля се. 265 за, против, въздържали се, приема се. 266 за, против. Това е заедно с устно изменение. Приема се. 267 за, против. Приема се. 270 за, против. Въздържали се, приема се. 273 за, против. Въздържали се. на полски. Вярвате на, на, на, на немска диапрел, така ли? Dagegen Enthaltung. Да, против, въздържали се, приема се 274, за, против, приема се 277. 276, приема се, компромис 29,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 Край на гласуването. Двеста за против. Отхвърля се. За 283 за против. Въздържали се не е ясно. Проверка.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 <clears throat> Приема се 19 за против. Приема се компромис 4 за против. Приема се компромис 5 за против. Приема се изменени 31 за против. Въздържали се. Приема се 32 за против. Въздържали се. Проверка електронно. 32 изменение. Die Abstimmung ist geschlossen. Край на гласуването. Отхвърля се. Шести компромис за против, въздържали се, приема се. 42 за против. Отхвърля се 43 за против. Въздържали се. Отхвърля се 44, 45 пардон, за против. Отхвърля се 46 за против. Приема се 47 за против. Въздържали се. Приема се 48 за против. Приема се 7 компромис за против. Приема се 50-то изменение за против. Приема се 51 за против. Въздържали се отхвърля. 53 за против. Приема се 54. Приема се кафе си. 55 за против. Приема се 56 за против. Въздържали се. Приема се 60 за против. Приема се 61 за против. Приема се 62 за против. Приема се 63 за против. Приема се компромис 8. Една секунда. Господин председател, бих искал да се консултираме с доктор докладчиците в сянка. Мисля, че в Статкевич, Отакович, Сегирянец, Ташкевич, Обао, Беляцки, Зядок, Алиневич, Францкевич трябва да бъдат упоменати в консенсус номер 8. В е, бележка под линията, ако обичате. Значи ще бъде списъка на политическите затворници, ще се, изреди, е, ще се изредат имената им. Захт. Да, благодаря. Кой е съгласен с 8 компромис с тази бележка под линия? Приема се 74. За, против. Приема се 70. и 6 за против приема се 77 за против приема се 79 за против приема се 80 за против 80 проверка електронна за против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 въздържали се, приема се, 91 за, против, приема се, 93 за, против, приема се, 94 за, против, отхвърля се, 95 за, против, въздържали се, приема се, 96 за, против, приема се,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 в точка 1. Приема се 2. Приема се и електронно гласуване по целия документ. Проект за препорък. Гласувайте край на гласуването. Поздравления за авторите и специално на господин Пелецкис. colleague. Next item. Колеги, следващата точка е дебрифинг от Пат Декоп Галагър относно шестия съвместен парламентарен комитет Европейския съюз Исландия, който се проведе в Рейкявик, както и доклада за напредъка на Исландия. Срок за внасяне на изменения 4 септември 2013 година. Давам думата на господин Пак Декок Далагер. Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви за възможността да информирам Комисията по външни отношения за резултата от срещите ни в Исландия миналата седмица. Вие знаете, че състояха парламентарни избори през на 27 април и сега има ново правителство. То замрази преговорите с Европейския съюз и заяви, че възобновяването ще бъде предмет на референдум. Така че предвид промяната на политическата ситуация в Исландия, заседанието на съвместния парламентарен комитет беше много своевременно. Делегацията също така посети два проекта, финансирани от Европейския съюз и проведе срещи с представители на съответните организации. Най-важното беше, че срещата ни помогна да разберем по-добре новия подход на исландското правителство към преговорите за присъединяване и научихме също така позициите на различните политически групи, както и няколко организации на гражданското общество. Бих искал сега по-подробно да споделя резултатите от посещението. Прогресивната партия и партията за независимост потвърдиха своята позиция срещу присъединяването към Европейския съюз, след като станаха управляващи партии има други партии, които смятат, че е необходимо да бъдат приключени преговорите. Обаче подкрепата за присъединяване към Европейския съюз отслаба, особено предвид економическата и финансова криза в Европейския съюз. Освен това се засили позицията на антиевропейски настроените лица и политически сили в Исландия. Оценката на преговорите в рамките на Европейския съюз ще бъде представена на парламента. Остават нерешени въпроси, отнасящи се до новия подход на исландското правителство спрямо преговорите за присъединяване. Обсъжданията на заседанието на съвместния парламентарен комитет беше посетен министр председателя който каза, че може би няма да има в крайна сметка референдум и това е доста правдоподобно, защото правителството може и да поднови преговорите, въпреки своята позиция. Не е ясно Какви са точно плановете на ирландското правителство? Дали то ще замрази преговорите за присъединяване? Ясно какво точно ще случи с изпълнението на инструмента за предприсъединителна помощ и проектите финансирани от него? След изборите правителството каза, че иска да замрази всички проекти но доколкото разбирам, този въпрос все още се обсъжда. Така че едно такова решение ще означава отстъпление от това, което вече е било постигнато. Така че Исландия, Исландия остава ангажирана с поддържането на добрите отношения с Европейския съюз, както и остава ангажирана с дейността по задълбочаване на сътрудничеството с Европейския съюз по редица конкретни теми. Една от сферите за сътрудничество е Арктически регион, нещо, което също обсъждахме по време на заседанието. Европейският съюз и Исландия смятат да засилят сътрудничеството си в тази сфера чрез създаване на диалог на високо ниво по въпросите на арктическия регион. Правителството на Исландия определено е ангажирано с продължаване на този процес. Що се отнася до макроспора, то Исландия смята, че санкциите от страна на Европейския съюз ще бъдат крайно неполезни. А също така бяха зададени въпроси, включително депутатите в Европейския парламент, относно законосъобразността and some Icelandic Uh, representatives called on us in the parliament to take a more active role. И обсъдихме за обсъждането на въпросите за улова на скумбрия. И според за скумбрията и улова и определено нещо, което трябва да се напредне. Така че обаче остават много непрозрачни перспективите, все още въпроса са повече отговорите. Изпълнение на решението за замразяване на преговорите за присъединяване и последващото замразяване на финансирането е нещо, което трябва да се анализира по-подробно. Така че е необходимо да се направи техническа оценка, но също така и политически анализ от страна на Европейския съюз. Ние Постигнахме съгласие на 26 и 27 ноември да проведем второто заседание за тази година и това ще стане след публикуването на анализа на правителството за хода на преговорите с Европейския съюз. Бях заедно с редица колеги, които присъстват тук и те могат да потвърдят това каква е сегашната ситуация. Благодаря ви. floor. Сега господин Преда, другия докладчик има думата. Благодаря, господин председател. Първо, с ваше съгласие, искам да кажа няколко думи за шестата среща на смесената парламентарна комисия Европейски съюз Исландия. Искам първо да подчертая добрия прием, който ни беше предоставен в Исландия. Успяхме да се срещнем с четирите, четиримата председатели на политическите партии, на четири от шесте представени в парламента партии. Говорихме също с министър-председателя, с министъра на финансите, които всъщност са лидери на двете най-големи политически партии в, момента управляващата ко, коалиция. Ще направя една бележка, която надявам се няма да бъде приета като остра или лоша критика. В началото двете партии бяха за присъединяването на Исландия към Европейския съюз, но а, те но сегашния министър-председател от месеци говори за това присъединяване. Що се отнася до предложението за резолюция? Нашата комисия и председателския съвет взеха решение и резолюцията за Исландия за 2012 година да бъде отложена. Аз на пленарно заседание имаше голямо мнозинство за. Сега текста, разбира се, трябва да бъде изменен, защото не можем да се опрем само на фактите до 2011 година. Трябва да четем и сегашните обстоятелства, а именно факта, че преговорите са замразени. За това бяха взети две решения. Първо, да се измени резолюцията и второ, да а, сбием текста, да направим много кратък тест, който да резюмира новата политическа ситуация, в която се намираме след изборите в Исландия. Първото решение е да се добави към заглавието напредък за, доклад за напредъка през 2012 година, да се добави и перспективи след изборите в Исландия за да бъдат взети под внимание обстоятелствата, които ни потикнаха да променим насоката на дискусията. Мисля, че е добре това да фигурира в заглавието, тъй като след изборите двете управляващи партии в момента са против присъединяването на Исландия към Европейския съюз, прогресивната партия и партията на независимостта. На заседанията на, съврем... на съвместната парламентарна комисия ние отчетахме този аспект. Новото правителство просто не желая да продължава преговорите. То и поне не докато преди това не е организирало референдум. На референдума ще бъде зададен въпросът трябва ли да се продължат преговорите, да или не. Изглежда, че към днешна дата нито самия този въпрос, нито датата, на която трябва да бъде организиран референдума, не са определени. Очевидно, правителството не бърза. И според последните декларации, явно то очаква първо да се състои дебат в парламента през сесента и да се направи оценка за напредъка на преговорите – и за сегашното състояние на самия Европейски съюз. В Рейкявик ни беше казано, че може би тази оценка ще бъде готова за септември или октомври. И вероятно след дискусията в парламента ще се разкрие възможност да се вземе решение е, и дори да се реши, че не е необходим референдум. Според една последните анкети виждаме, че около 82% от населението искат референдума да бъде организиран едновременно с местните избори, планирани за 31 май 2014 година. Както виждате, въпреки всичко, мнозинството исландци са за продължаване на преговорите. И това не се е променило. Последната анкета показва, че около 50% от исландците желаят преговорите да продължат и само 41% смятат, че не трябва да бъдат прекратени. Така че ние в текста на резолюцията Изразихме съжаление, че исландското правителство не изчака края на преговорите за присъединяване, за да може евентуално тогава да организира референдум. Така както беше предвидено в момента, когато Исландия подаде своята кандидатура. Европейския съюз, както знаете, с ентусиазъм прие кандидатурата на Исландия която се ангажира да започне преговори и 27 глави бяха отворени, 11 от тях бяха затворени, така че преговорите вървяха много добре. Накрая бих желал да помоля колегите да направят е, предложения за подобряване на доклада. Това може да стане е, и сега, както преди, но пак ще припомня, текста трябва да бъде сбит, кратък и ясен и трябва съвсем е, е точно да посочим нашата позиция. Не мисля, че можем да бродираме и да правим дълги текстове. Още повече, че не можем да е, променим съдържанието на доклада на комисията от миналата година. Преговорите бяха добре, но в момента са замразени. Благодаря. Мистер... Благодаря, господин Преда. Господин ФАМ, благодаря, господин председател. Първо искам да благодаря на господин Преда за този много балансиран текст, защото наистина в момента проблемите са трудни за решаване. Благодаря за информацията за СПК. Ние наистина трябва да направим оценка на положението, защото сме в едно много необичайно положение, когато една страна кандидатка сама замразява хода на преговорите. Разбира се, колкото и да съжаляваме за това, ние трябва да зачитаме решението на правителството моята политическа група и аз ще се радваме, ако Исландия се присъедини към Европейския съюз, защото това е страна с здрави институции, с една е, установена демокрация и с една стабилна економика. Но, разбира се, ние ще зачитеме решението и на исландския народ. Трябва обаче да наистина да прецениме състоянието на нещата и да видиме каква да бъде по-нататъчната ни политика. Ние не, в никакъв случай не трябва да затвориме вратите пред Исландия. Вратите трябва да останат отворени. Ние не трябва да предизвикваме отрицателна реакция, защото това би могло да бъде контрапо продуктивно и просто да прекретат преговорите и да се затвори вратата. Така че нека да оставим нещата да се успокоят. Така че ние трябва да преразгледаме редактирането на параграф 6 и 7. Ние не трябва да предрешаваме е, изхода от референдума. Тук се казва, че докато няма дата, може би има и друга опция, друго решение. Аз не, не мисля, че хората ще си променят мнението веднага и че ще гласуват за, но да се, да се пише вре, временно замразяване. И да не се споменава референдум. Както каза господин Галагър, ако ние окончателно кажем не, това, това ще бъде е, един отрицателен знак, едно отрицателно послание и няма да могат да бъдат решени проблемите, включително и проблема свързан с, с кумрията. Затова нека да продължим отвореният е, един отворен диалог, да оставиме отворената врата и да бъдем наистина разумни, предпазливи и балансирани. Благодаря ви. Благодаря, господин Фарм. Друг? Няма друг желаещ. Още веднъж ви припомням, че срока за внасене на изменение е 4 септември. А, извинете, не разбрах, че искате да вземете думата. Имате думата. Благодаря, господин председател. Аз закъснях. Аз също бях член на делегацията и председателствах заседанието в петък, посветено на гражданското общество. Гражданското общество на петъчното заседание е, изрази така готовност да се продължат е, преговорите и като че ли някак не са доволни от решението на е, правителството. Така че трябва наистина да бъдем много деликатни, да паме е, предпазливо, защото все още не знаеме какви са споразуменията между е, партията на независимостта и е, партията на прогреса. През септември и октомври ще има важни дебати в парламента така че, наистина, прави сте, трябва да остане отворена вратата. А заседанието на 27 и 28 ноември ще бъде от огромно значение. И тогава ще трябва да разговаряме с исландските колеги. Аз мисля, че този разговор ще бъде много полезен. Също е, искам да, да спомена тук е, отличната работа, извършена от е, сътрудниците, от всички унизи, които работиха в е, този така деликатно положение. включително и в условията на оттеглянето на подкрепата на Исландия по проекта ИПА. Много много, много колеги обаче подчертаха до, до чудесно свършената работа до тук. Благодаря ви, господин председател. Господин Преда, ще отговорите ли? Това не е точно отговор, просто искам да благодаря на колегите. На колегите социалисти, които а, включиха ни много положителни и конструктивни забележки. Но искам да дам един политически оттенък на казаното до тук. Въпросът, свързан с референдума, е много чувствителен въпрос. Правителството каза, няма да направи напредваме в хода на преговорите без организиране на референдум. А същевременно в момента правителството си дава сметка, че, че народа на Исландия е, е за продължаване на преговорите и като че ли правителството в момента се намира малко в един капан ако се организира референдум, много е възможно населението да отговори да на продължаване на преговорите, а, а от своя страна правителството иска да замрази и да спре преговорите, така че те са в много деликатно положение. И второ, проблема на пар... исландския парламент не, не е бил провеждан референдум за започване на преговорите с Европейския съюз. И за това правителството ще трябва да а, пре, а, преструктурира позицията си, за, за да може да се впише и да и това негово решение да бъде прието от парламента. От една страна социалистическата партия е, приветства е, едно бъдещо присъединяване, другите партии са против, така че наистина е, положението е много сложно и аз съм съгласен с колегите социалисти, които призовават към предпазливост и да не предизвикваме необоздани и непремерени реакции с нашия текст. Благодаря. И следващата точка става дума за общ бюджет на Европейския съюз 2014 година. Докладчик Хосе Игнасио Салафранка. Имате думата, господин Салафранка. Благодаря, господин председател. Ще бъда съвсем кратък. Знаете, че бе постигнато политическо споразумение в Страсбург и след като по постигнахме някои свои искания от съвета на министрите, искания залегнали в политическата резолюция, прията на парламент, от парламента миналата седмица, приехме годишната финансова рамка и там се предвижда увеличение на средствата за външната политика за целия период. 3% увеличение за разлика от други области, където бюджета е съкратен. Така че 2014 е първата година под новата е, многогодишна финансова рамка и защо Има обаче 12,5% съкръщение на някои субсидии за външна политика или някои средства, като кредити за участие за поетия задължения спрямо 2013 година. Всъщност, комисията предлага 8 милиарда и 75 милиона, това 12,5% е по-малко. Ми, милиард 160 милиона по-малко от предишната година. Така че аз не съм съгласен с това съкръщение от страна на комисията на бюджета за външната политика. Разбира се, увеличението за 3% за целия период е, е нещо добре, но комисията го предвижда за последните години от периода. Това обаче няма да ни позволи да изпълним поетите от Европейския съюз ангажименти във външната политика, нито да се снабдим с необходимите инструменти. Така или иначе, това е предложението. Вие чухте тази сутрин литовския външен министр, който говори за приоритетите на председателството, за срещата на върха в Вилнюс, за политиката на съседство, на изток и на, на юг. Да не забравяме положението в Египет, Сирия, всички страни, където има нестабилност. И това по никакъв начин не оправдава съкръщаване с 14% на външната политика, 14% за политиката за предпресъединяване, намаляването на фондовете за стабилност с 75% общата външна политика и политика за сигурност, така че смятам да предложа една тактическа едно тактическо предложение, да се опитаме поне да достигнем равнището на кредити от 2013 година. Разбира се, има трудности с процедурата. Тъй като комисията налага ограни... бюджетната комисия на парламента налага ограничения и ще трябва да внесем измененията преди министрите да вземат решение. Говорих с главния докладчик за бюджета по 2014 година за парламента. Казах му, че сме натежени от тази процедура, но той ме увери, че тя ме увери, че ще се опита да вземе под внимание позицията на нашата комисия. Срока за внасяне на изменения е 16 юли Надявам се, че до 4 септември ще може да вземе окончателно решение за цифрите и ако трябва да променяме някои неща след решението на съвета на министрите, се надявам да го направим чрез изменения. Искам се още утре да имам среща с докладчиците в Сянка, за да видим дали са съгласни с тази стратегия още преди вакансията да се споразумеем по цифрите. И това е общо заето, господин председател. И аз като... Ние не можем да приемем такива съкръщения за една външна политика, която Европейския съвет признава като една от важните политики Не можем да допуснем това и разчитам и на колегите да подкрепа и очаквам вашите предложения, като все пак се съобразяваме с ограничения. Благодаря, господин Салафранк. Okay, perfect. Добре, чудесно. Виждам, че няма никакви искания от никого. Frau Jatem, signora Jatemaki. А, а late one, okay. You have the floor. Да, заповядайте, имате думата. Kiitoksia. Täällä aletaan säästämään jo puheajastakin näköjään. Виждам, че спестяваме дори от времето за изказвания. Не много са желащи да се изкажат. Все пак искам да кажа няколко думи. Първо разбирам, че Европейската комисия иска да поставя на рационална основа нивото на ангажиментите, включително финансовите ангажименти, защото през последните няколко години и дори преди това Европейският съюз е обещавал твърде много. И след това не е могъл да си изпълни обещанията. единствените ангажименти в бюджета, включително що се отнася до бюджетни кредити за поети задължения, трябва да бъдат правени много внимателно, предпазливо, особено сега в края на бюджетния период и виждаме, че бюджетните кредити е за поети задължения са намалени с 12,5%. Искам да попитам представителите на комисията или на съвета за източното партньорство, защото там урязването на бюджета ще достигне почти 30%. Аз мятам, че това е драстично намаляване. Защо? Защо урязвате почти с 30% бюджета за източното партньорство, защото за южното партньорство има увеличаване на бюджета, макар и скромно. Вторият ми въпрос е свързан с бюджетните кредити за поети задължения, които също така са намалени и искам да попитам какви са основанията за тези големи съкръщения. Разбира се, за малките съкръщения може да ни дадете обяснение, но бих искал да чуя все пак обяснение точно за големите урязвания. И както може да очаквате, искам да задам въпрос за политиката спрямо Арктическия регион и как тази политика в бъдеще ще се финансира. Каква точно е политиката във връзка с създаването на информационния център за Арктика. И накрая искам да разбера къде ще бъдат насочени средствата, които имаме на разположение и да постигнем резултатите с парите, които са намалени. Бих искала да чуя следователно за средствата, които са били изразходвани през последните две години. Какви са резултатите от тяхното разходване? Дали резултатите отговарят на поставените от парламента цели? Госпожа Гомеш, господин председател. Докладчиката госпожа Мария Мониса не е тук но тя ме помоли да предам нейните думи въз основа на нейните бележки и да споделя с вас нейната загриженост. Става дума за нашето основно оплакване в нашата парламентарна комисия, именно, че бюджета всяка година намалява, намалява финансирането по функция 4 12,5 е намаляването, повече отколкото коригирания бюджет за 2013 година и това е основание за сериозна загриженост. Освен това, трябва да обмислим дали с този бюджет Европейския съюз може да бъде глобален фактор, нещо към което се стремим. Поне ние в тази парламентарна комисия. Също така бихме искали колегите да знаят, че това драстично урязване на функция 4 е резултата от многодишната финансова рамка за периода 2014-2020 година, недостатъчна и недостатъчно амбициозна. Както знаете, предвижда се 16% намаляване в сравнение с първоначалното предложение на комисията за целия период. Особено сме загрижени от предложените урязвания на финансирането за инструмента ИНА и инструмента за развитие. Помощ за развитие. Помощта за развитие. Нещо, което е приоритет за моята политическа група и смятам за цялата ни парламентарна комисия. За това подкрепяме докладчика господин Сала Франка и внасяме изменения, са свързани с нашите, възраж... с нашата възражения срещу бюджета, който подкопава изцяло значението и ролята на Европейския съюз. Господин Салафранка. Господин Салафранка, да, разбрах много добре е, коментара на господин Кимаки, въпросите и напълно основателни въпроси. Ще ги предам на комисията. Също мисля да задам тези въпроси и да реагирам. Така че смятам, че ще отчетем притесненията, проблемите на всички. Благодаря, колеги. Още веднъж ви напомням, че срока за внасяне на изменение 16 е юли 12 часа. Те могат да бъдат внесени всичките на английски. Има ли представител на комисията, който може да отговори на притесненията госпожа Маки, които напълно споделям? Много добре е, желателно е да реагират, ако имат такъв. Commission can answer? Yes. Merci, Monsieur le, le, le Président. Благодаря. Комисията само прилага решението за таваните в МФР. Намаляването с 12,5% на кредитите спрямо 2013 година се дължи на факта, че даванът за 2014 година, предвиден в МФР, ни ограничава Искам да припомня, че през 2011 комисията бе предложила увеличение по рубрика 4 20%. Предложението на комисията бе съкратено с около 20% от новата финансова рамка. И това съкръщение от 20% води до съкръщаването с 12,5% за 2014 спрямо 2013. Комисията не може да направи предложение над тавана, предвиден в МФР. Тя предложи марш от 500 59 милиона за бюджетната процедура, 159. Така че трябваше да е, отразим съкръщенията от МФР спрямо първоначалното предложение върху, във всички инструменти. Комисията на 27 март съобщи на съвета и на парламента след споразумението в Европейския съвет на, от февруари, че разпределението на пакетите по различните... Какво е раз, разпределението по тези пакети и че трябва да отчете съкръщенията. Е, очевидно е, че това, това е труден избор, но ние от наша страна можем само да правим предложения, които влизат вътре, спазват тавана, предвиден от МФР. Има естествено съществени съкръщения. Комисията се опитва да спазва някакво политическо равновесие и париеритети. Е, помощта за развитие, хуманитарната помощ, която се увеличава спрямо 2013, въпреки намаляването на тавана. Упражнението е изключително трудно. Разбираме, че всички сме в трудно положение, но трябва така или иначе да се съобразяваме с тези тавани. Що се отнася до въпросите, свързани с подробностите за всеки един инструмент, не мога да ви отговоря que s'il y avait euh, besoin, euh, je pense que la Commission. Е, за е, развитие, но можем да отговорим писменно по-конкретно. Това е за бюджета 2014. За съжаление, условията са тежки и искам да разберете, че комисията не може да не спазва условията от многогодишната финансова рамка. Рапорта je Воле ли тон Докладчика трябва ли ви време за отговор? Да. Но все пак останаха някои висящи въпроси, например, как ще се финансират някои приоритетни политики. Тук комисията просто толкова споразумението за финансовата рамка – ако е предвидено увеличение за по, четвърта глава, няма причина първата година да се съкръщава с 12,5%. Това е политически избор на комисията. Всяка година играем една сложна игра във връзка с бюджета, намаляваме средствата за приоритети на парламента, беженци, политика на съседство, все важни за парламента политики. Съветът заяви, че е, желае да предостави необходимите средства на Европейския съюз, за да играе ролята на глобален фактор в международната политика. Е, е, сега се говорят за политиката на, на съседство, върху нас се е, упражнява натиск. Тази политика е изключително важна за стабилността на нашия континент, но не виждаме отговор на нашите въпроси. Тук става въпрос за предприсъединителните фондове, за политиката на съседство, инструмента за стабилност се са съкръщения 3% за този инструмент, 20% съкръщения на политиката за отбрана и сигурност. Все пак парламента е, е част от бюджетния орган и трябва да поеме своята отговорност все пак мисля, че това споразумение, от което сме части ние, може дава някакъв марш на тълкуване и аз ще се е, опитам да постигна възстановяването на същите суми. Е, верно, че може да се рационализира равнището на участие, но има все пак ангажименти, е, в които ако нямаме необходимите средства, няма да можем да изпълним. Е, верно е, както каза Гошетен Маки, че все пак трябва да се постигнат конкретни резултати, но това е първата година и все още не може да преценим как ще се отразят съкръщенията в бюджетните редове. Източните съседи, там може би ще се увеличи инструмента за асоцииране, а пък там някои цифри ще се увеличат, но за други страни ще се намалят. Знаете, че графика е много натоварен. Трябва много внимателно да проучим цифрите и много бързичко да заявим нашето становище на бюджетната комисия преди да министрите да вземат решение. И още от сега искам да ви кажа, госпожо Гомеш, ще споделям голяма част от вашите тревоги и се надявам да постигнем, да намерим решение и да, да можем да успокоим вашите тревоги. Ще се опитам да срещна и докладчиците в сянка преди лятната вакансия, за да имаме една обща позиция – на нашата комисия, за да, защото ще има преговори в бюджетната комисия, ще има адаптации, трябва да се дефинират много по-ясно приоритетите, да се направят някои жертви, но все пак да имаме по-силна позиция. Ако от сега намалим амбициите си, в края можем да се озовем с още по-занижени цифри от страна на съвета. Това е моето предложение. Надявам се, че ще бъдем единни, за да защитим средствата за външна политика. Защото има и други инструменти. Тук говорим е, и, и, и за много други важни глави от бюджета. Има конкретни преговори в, ня... в областта на някои политики на съвета, където се цитират точни цифри. Така че не искам, когато се стигне до урязване, това да попадне точно във външната политика. Трябва да намерим точния баланс. Пак повтарям, ще се срещна с докладчиците в Сянка. Госпожо Гомес ще чуе се социалисти и се надявам да постигнем, да намерим решение на висотата на нашите амбиции. Thank you. Thank you. And... Благодаря ви. Следващата точка ще се разглежда при закрити врата. За това моля всички, които не са депутати в Европейския парламент или не са служители на парламента, да напуснат залата. За това давам 5 минути на всички, които нямат право да присъстват на закрито заседание, да напуснат залата.